Goedemiddag, collega's. Скъпи колеги, добър ден, дами и господа, представители на Европейската комисия, на Сметната комисия, на Сметната палата и на всички от тези, които участват в нашето заседание – Добре дошли. Аз ще, пред, ще председателствам на това заседание, тъй като нашия председател, господин Демаджистрис, е болен. Възможно е да се завърне утре, но днес след обед ще председателствам на негово място. Получили сте е, вестника с известните, Кокобе Нюс, и проекта на дневен ред. Групата на социалистите и социал-демократите поиска изменения в дневния ред. Първо имаме приемане на дневния ред, одобрение на протокола, съобщение на председателя и специален доклад на Европейската сметна палата относно структурните разходи за снабдяване с петайно води и след това имахме и доклад за конкретни мерки в най-отдалечените райони, малки и острови в Егейско море на госпожа Кюстингер. След това шеста точка последващи действия във връзка с отказ за освобождаване на отговорност на Европейския полицейски колеж. И е, групата на социалистите е, молят е, да размениме точка 5 е, с точка 6, т.е. да разгледаме първо СЕПОЛ, а след това точка 5. В момента, ако е, докладчиците не възразяват, е, да ги разменим. Така, ако госпожа Кюстингер и Матю са а, е, съгласни, ще разгледаме първо шеста точка и след това пета точка. Има ли други бележки по дневния ред? Минаваме към втора точка. Одобрение на протокол от заседанието на 30 ноември и 1 декември 2010 година. Получили сте ги по имейл. Ако имате бележки по протоколите, моля да внесете измененията. Ако не, протоколите ще се считат за приети до края на заседанието. Съобщение на председателството на практика няма такова. Има всичко е в Кокобю Инфо. Това състояние се предава по интернет. Когато вземате думата, ви снимат, така че може да се усмихвате. И по точка 7 господин Галея няма да представлява Сметната палата, тъй като е, а, не може да присъства а, по семейни причини. Господин Ожи ще го замести. А, ще видим. Поне така ни, поне така ни казаха нещо. Е, изглеждате очудени, но на нас ни казаха, че господин Ожи ще замести господин Галея. Точка 4. Доклад номер 9 за 2010 година на Европейската сметна палата. Максимално ефективно ли са изразходени средствата за водоподяване за битови нужди? Сметната палата и а, екипа на Масимо Фари е изработил специален доклад. Господин Дойч е нашият докладчик, така че ви предлагам да изслушаме Сметната палата, а след това ще дам думата на господин Дойч и всички от тези, които искат да се изкажат. Господин Вари. Благодаря, господин председател. Специалният доклад изработен от е, Сметната палата, е, разглежда инфраструктурите за водоснабдяване за битови нужди. Европейските средства са е, част от цялостната политика за околната среда на Европейския съюз и изисква надлежното разходване на ресурсите, като се вземе предвид устойчивото им опазване. Целта е да, да разгледаме дали средствата за водоснабдителни инфраструктури за, битови, нужди, за водоснабдяване за битови нужди са били ефективно разходени, дали са прияти най-добрите мерки, за да отговорим на нуждите на отделните региони, дали има по-добро снабдяване с питейна вода и дали е, резултатите е, са е, добри, т.е. има ли добро съотношение цена качество. Четири са страните, които са си разпределили голямата част от 4 милиарда евро Испания, Гърция, Португалия и Италия. Резултатите от одита се основават на извадки от 29 от съществени проекти. Средствата за съфинансиране на инфраструктурата са подобрили разходването на питейни води за битови нужди, но е могло да се разходите да бъдат снижени. А сега да разгледаме в подробност заключенията на доклада относно мерките, които биха могли да отговорят по-добре на нуждите на отделните региони. След, след анализ стана ясно, че че не, не е взета предвид спада на търсене или на потребление на питейна вода на глава от население. Второ, в по подхода, който е бил използван, е, се основавал предимно на по-голямото търсене, увеличаване на търсенето вместо на устойчиво управление или ефективност на системата, за да се избегнат течове, за за по-гъвкаво използване на съществуващите ресурси и намаляване на е, загубите от течове. Също така са разгледали големите проекти, финансирани по, от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Когато тези проекти са били включени в по-обширни, е, широки оперативни програми. Те са представлявали добавена стойност с оглед на разходването на средствата. Понякога при отпускането на средства и на субсидии комисията е наложила принципа на спазване на допълнителни условия и в препоръката на Сметната палата е, е записано следното. Държавите членки трябва да разходват само е, наличните ресурси и да вземат предвид е, търсенето и потреблението на глава от население в отделните региони, да се търсят альтернативни източници на снабдяване на основата на нови източници на а, е, водни ресурси. Комисията трябва да направи анализ на отделните региони и да установи дали са взети всички мерки за ефективното управление на водните ресурси и същевременно да насърчава държавите членки да вземат специфични мерки за ефективното управление на водата. Що се отнася до финансирането, съгласно резултатите от одита, резултатите са на лице. Що се, от, що се отнася до обема на лична питейна вода, качество, качеството на водата и водоподаването, но някои от съоръженията, макар и да са били завършени или изграждането им да е било завършено, не са били не са функциониращи в момента на извършването на одита. Други други други съоръжения са е, функционирали е, недостатъчно ефективно. И данните, с които разполагаме, са частични. Комисията е наложила спазването на някои специфични мерки, но не винаги е проверила изпълнението на тези мерки. Що се отнася до допълнителните препоръки, Сметнат, сметната палата счита, че държавите членки трябва да извършват контрол – на съоръженията и допълнителните съоръжения и функционирането им да бъдат ам, на лице в момента на започване на проекта и да има ефективни мерки за проверка. Комисията трябва да, да каже какви са необходимите критерии, които са и необходими за да извърши цялостна оценка на проектите от економическа гледна точка се отбелязват някои закъснения и е, необходимостта от допълнително финансиране за изпълнението на някои проекти, като това се дължи на недоброто управление на средствата. Инфраструктурите, които сме посетили, трябваше да отговарят на два параметра. Първо, функци... функционирането и а, е, капацитета. И за това Сметната палата приканва държавите членки да обърнат повече внимание при програмирането на евентуалните закъснения. За бъдеще трябва да се извърши по-подробен и по-качествен анализ и да се разглеждат съоръженията поетапно с оглед задоволяване на нуждите. Що се отнася до финансирането от страна на Европейския съюз на основата на съотношение качество-цена не е било достатъчно ефективно и е имало е, прекалено разходване на европейските средства и не са, пред, не са предвидени евентуални печалби, които е, с които евентуално, които евентуално да послужат за намаляване на субсидиите от страна на Европейския съюз. Е, в, иска, в иск, исканията за субсидии са записани е, тарифите за потребление на водата, но те са толкова ниски, че в никакъв случай не могат да се отразят на финансовото съществяване на проекта. Не се взима също така предвид и социалното устойчивост, приходите на гражданите в отдалните региони и процента от приходите им, които се разходват за потребление на питейна вода и вода за битови нужди. Разбира се, тези, раз, тези разходи не трябва да бъдат прекалено високи, тъй като става дума за една нужда, от, една фундаментална нужда, трябва да има модулиране на тарифите за покриване на разходите и подновяване и е, реконструкция на инфраструктурите. Това са е, принципите залегнали в рамковата директива за водата. Там се казва, че от 2010 година нататък трябва да има допълнителни е, печалби. Сметната палата е препоръчала в момента, в който се изработва проекто бюджета, Европейската комисия трябва да направи финансов анализ на исканията на отделните държави членки с оглед възстановяване на средствата, за да може да има по-ефективно разпределение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря и на вашият одитен екип за представените заключения. Господин Дойч е изготвил работен документ, съдържа 6 препоръки. Господин Дойч, сега идва ред на вашия анализ и ако има необходимост, от реакция на Европейската комисия, аз е, мога да дам думата на нейния представител. Уважаеми колеги, ако искате да се включите в това разискване, моля, уведомете ме, за да мога по-добре да разпределя времето. Köszönöm a szót. Mélyen tisztelt elnök úr, kedves kollégák, jelenlévők! Господин председател, скъпи е, колеги, тези, които присъстват днес на заседанието, първо е, искам да направя два коментара. Е, искам да започна с два коментара. Първо бих искал да благодаря Комисията за бюджетен контрол в Европейския парламент за срещата по доклада на Европейската сметна палата изглежда, че има проблем с тези, които слушат френски. Явно, че френски, да, френски превод не се чува, но сега се чува чудесно. Először azt szeretném megkérdezni, hogy most működik-e a tolmácsolás. Most И за това, е, първо искам да ви попитам, е, чувате ли превода? Явно, че да. Е, заседанието се предава в WebStream и тези, които гледат WebStream, могат да си помислят, че е, а, трябва да натиснат. А, ако, ако, ако, ако аз натисна лявото копче до мен, няма да чувате гласа ми, а, докато ако натисна друго копче, тогава присъстващите няма да а, могат да ме виждат. По-добре да ме чуват, обаче, отколкото да ме виждат. И затова бих искал да се върна сега а, да говорим по същество сега, скъпи колеги. Първо искам да е, изразя своята благодарност и е, своята оценка за работа на господин Вари, член на Европейската сметна палата и уважението ми за е, този специален доклад на високо ниво. Аз мисля, че на... пред вас има документ, който в основа на който можем да пристъпим към задълбочен обмен на мнения и подробна дискусия. На второ място искам да приветствам възможността за това, че ми беше възложен този специален доклад и в... Аз съм докладчик на нашата парламентарна комисия по тази тема, защото от дълго време съм убеден, че Европейската комисия е длъжна да каже е, как гледа на съхранението на е, водните запаси и е, каква роля Европейския съюз отделя на управлението на тези запаси, защото те са много важен ресурс. В момента това не е същинската тема на нашата дискусия, макар и индиректно да е свързана дискусията с темата, но искам а, е, а, е, все пак а, е, да не изпускаме от погледа си съхранението на водните запаси и свързаните с тях въпроси, а, когато говорим и за всеобщо затопляне на климата и за промени в климата. както говорим също така и за разхищението на тези водни запаси, както и за обновяемите енергийни източници. Затова приветствам доклада на Европейската сметна палата от екипа на господин Вари за да можем по същество да говорим на тази тема, трябва да се сторочим върху управлението на водните запаси. Това е посочено и в моя специален доклад и се надявам, че е, и доклада на Комисията за бюджетен контрол в парламента ще се спре на същия въпрос. Както господин Вари показва, между 2000 и 2006 година е, то е, е направена ревизия от аудитори и е, е, това е, е станало първо в четири страни. Искам само да ви посоча, че в момента ние не говорим за практиката само на тези четири страни, а за общата практика в Европейския съюз. Докладът на екипа на господин Вари посочва именно това. И това е много важно, защото искам да привлека вниманието ви върху следното обстоятелство. Настоящия е, е, бюджетен период от 2007 до 2013 година по фондовете за регионално развитие и по кохезионните фондове ние имам е, е, имаме 15 страни е, от държавите членки, които могат да кандидатстват за субсидии за ефективно използване на водните запаси е, и свързаното с това развитие. Има 25 милиарда евро, които са предназначени за тази цел. Така че Е, ние не твърдим, е, че става въпрос е, за степен на развитие след 10 години или да... Ние, ние не говорим... Е, е, ние, е, всъщност ние говорим за желанието за изработване на съвместни заключения за дали тези 25 милиарда ще се изразходят възможно най-ефективно. С две думи, дали ще послужат за съхранението и използването на водните ресурси, свързано с инфраструктурното развитие. Естествено, аз за сега а, няма да изреждам всички точки, а, които са посочени от господин Вари. Само като докладчик искам да кажа, че аз и съм изцяло съгласен и изцяло споделям неговите заключения въз основа на анализа и на оценката, която е направена. Искам само като докладчик да посоча някои допълнителни точки. Е, това е, всъщност са моите коментари върху доклада на Европейска сметна палата. Е, първо искам да кажа, че аз не поех функцията си на 31 декември. Ние говорим за стратегически ресурс и съхранението на този стратегически ресурс е основен приоритет. Е, каквото и да направим е, за съхранението на водните запаси, за управлението му, ще бъде е, полезно и аз искам само да кажа, че е, трябва е, в доклад на Сметната палата, е, че управлението на водните ресурси трябва да се развива и че трябва да се въведат практики за тяхното развитие. Ние използваме тези красиви думи. Е, непрекъснато говорим за е, интегриране, е, но всъщност имаме предвид за защита на околната среда и економическите аспекти също трябва да бъдат включени, когато се говори за системи за управление на водните ресурси. Ние не можем да продължаваме е, практиката, когато економическите е, съображения е, са на първо място. Е, с няколко думи ние говорим за основно финансиране и економическите съображения и економическите коефициенти трябва да бъдат от е, е, първостепенно значение. Не трябва да пресилваме защитата на околната среда. Господин Вари казва, и аз съм съгласен, ние трябва да бъдем много предпазливи в работата ни и ние не можем да продължаваме ситуация, при които, когато става въпрос за стратегически ресурси, и за използването на водата е, и е, основно на европейско финансиране, което се използва за развитие, не може точно да се премери точно колко е, вода се употребява. Така че тези, които прилагат проектите, нямат ясна идея за какви обеми точно говорят. когато приключи проекта, е, тогава е, приблизително се знае горе-долу колко вода е използвана. Е, невъзможно е да има винаги едни и същи кандидати за използване на европейски фондове. за увеличение на обемите на пречистена вода при развитие и управление на нови водни ресурси. Ние използваме нов капацитет, а използваме европейски фондове от местните органи за управление и целта е да се намали е, е, количеството е, използвана вода. Ние не можем да приемем това държание от едни и същи участници в процеса. Не искам прекалено много да драматизирам нещата. Но а, доклада на Сметната палата също се а, фокусира върху този проект, а, защото а, всъщност регламентите се а, прилага точно, но горе-долу половин десетилетие а, след приключването на проекта, а, така те така и не се прилагат, защото нещо липсва. А, а, и а, докато не ние, ние нямаме ключ, ние нямаме ключ е, и е, е, трябва, е, не, не може да тръгне колата и семействата не могат да пътуват с нея. Искам също така да посоча, че е, всички е, включени страни в процеса трябва да участват още по-активно, за да а, може оценките да бъдат възможно най-много, най-точни. Така че държавите членки, регионите, економическите партньори <clears throat> трябва да правят повече предложения за сътрудничество и трябва по-активно да бъдат включени в процеса на планиране. Скъпи колеги, това е накратко моето изказване. Ние говорим за развитие на инфраструктурата, за проект, но през текущия програмен период е, отпуснатите средства са 25 милиарда, е, които са за тези проекти за развитие и заради това трябва да имаме ясни идеи, за да ги използваме възможно най-ефективно. Благодаря, господин председател. Благодаря. Кой желая сега да вземе думата? госпожа Ела Сендър, господин Шацемакакис, Има ли други желаящи? Двамата колеги. Бих предложил първо те да получат думата и след това да дадем думата на комисията. Да вземе отношение по точките, които бяха насочени към нея или пък към държавите членки. Госпожа Ела Сендър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дойч за направените от него предложения. Те ми се струват много разумни и му благодаря също за това, че посочи необходимостта от е, използване на средствата за финансово подпомагане за подобряване на качеството на водата. Това е особено важно в южните държави, защото там качеството на водата и въобще водоснабдяването представлява проблем във всяко отношение. Най-вече има проблеми с питейната вода, за това смятам неговите предложения за много разумни. Що се отнася до специалния доклад на Сметната палата, бих искала да задам въпроса дали този доклад се концентрира само върху четирите южни страни, за които говорим, т.е. страните, които са използвали финансови помощи. Три от тях са страни, включени в кохезионната политика – и получават средства от Кохезионния фонд. А що се отнася до питейната вода, в периода 2000-2006 година те трябваше да изпълнят условията заложени от Европейския съюз. В доклада е видно, че се посочва периода 2008, т.е. точно момента на най-тежката криза, която засегна най-вече южните страни. Затова аз Искам да получа отговор от Сметната палата дали са взели предвид това забавене. Страни като моята, в която имаше години на растеж, е, примерно 2007 е, година този растеж започва да е, затихва. Тогава имаше 2 милиона туристи и имаше ефект на мултипликация и е, също така имаше проблем с намирането на добрия баланс при водоснабдяването в разгара на туристическия сезон. Разбира се, това е свързано с прогнози. Никой е, не очакваше в края на 2007 година да настъпи кризата, за да се вземат съответните мерки. Аз искам това да се вземе предвид, за да можем да си направим необходимите изводи. Господин Дойч каза е, това също и а, след това, както той посочи, може да се стигне до а, неочакван растеж. Аз съм съгласна с а, Сметната палата. Искам да поздравя, че а, са посочили доброто използване на водата. Отразено е, че понякога имаше много голямо нарастване на потреблението, а след това, когато бяха на въведени водомери, започна по-контролирано потребление на вода. Също така е, никой не е очаквал, че потреблението на частните домакинства ще спадне толкова. Това са интересни предложения. Имам предвид е, разкриване на водоисточници, които не са много отдалечени от големите райони, където е струпано много население. След това Сметната палата подчертава аспектите, свързани с избягването на течове по водопроводите и загуби на вода. Това беше подчертано и от комисията. Беше посочена необходимостта от мерки за саниране, като не винаги това включва изграждане на нови инфраструктури, а подобряване на предлагането на съоръжения за по-добро разпределение на питейната вода. Благодаря господин Хахтемакакис. Господин председател, първо искам да благодаря на господин Дойч за неговия доклад и за това, че подчертава значението на водата като ресурс. Много добре е, че Сметната палата е изготвила доклад по една толкова чувствителна тема и в този доклад е, обаче трябва да са видни ясни резултати. Аз за това взех думата, защото когато се погледне този специален доклад, не могат да се направят точни изводи какво е състоянието в държавите членки и какво точно прави комисията. Знае се, че финансовите средства са недостатъчни и за това искам да поканя колегите да погледнат малко по-внимателно междинните заглавия. Например, на 21 страница се посочва оценка на заявленията за финансова помощ от комисията. И там се посочва, че това е донесло само допълнител, минимална допълнителна социална полза. Освен това, ние е, не сме пуснали в експлоатация някои проекти поради факта, че някои е, връзки още не са изградени, а при други проекти има е, заложени ограничения. На страница 27 пише, че резултатите са с ограничена стойност. След това 28 страница принципът за економичност бива нарушаван поради преразход. След това оперативната ефикасност на на някои проекти е ограничена. Това стои на 29-та страница и така нататък и така нататък. Просто е, този доклад е пълен само с е, забележки и е, може да се каже, че той не отразява адекватно темата. Това е и причината поради която ние искаме в парламента да се занимаем с цялостната тематика. Не е ли възможно в тази фаза, в която имаме нови комисари, тук е, основно е, отговаря комисар Хан, е, и тези комисари тогава не са носили отговорност, но сега те биха могли да сменят курса. Та не можем ли да използваме това време, за да кажем на комисията, че така не може да се продължава? Защото в тази чувствителна сфера трябва ясно да се посочи, че средствата трябва да се управляват економично, а това точно не се спазва като принцип. Трябва да се посочи, че комисията трябва да смени курса си и да е, изисква да не се отпуска средства за проекти, които са с ограничена практическа стойност. Това е задачата, която ще трябва да изпълняваме през следващите месеци. Благодаря, господин Дойч. Благодаря, казва председателят. Междувременно господин Богн иска да вземе думата. Желая ли още някой да вземе думата? Сега давам думата на вас и след това ще дам думата на представителя на комисията на Сметната палата, отново на докладчик. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото доклада наистина е така много обширен, много подробен. Съгласен съм с някои от коментарите, с повечето коментари на Сметната палата, но един смятам, че може да буди нашата загриженост. Че това, че всичките разходи по потреблението трябва да бъдат поети от потребителите. Е, сега, има някои семейства, които използват много вода, но това може да са някои бедни семейства или пък семейства в особено положение, от които се нуждаят от по-голямо количество вода, така че трябва да се разгледат тези въпроси. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Има три специфични въпроси, отправени към комисията, е, както и е, въпроси, отправени от е, нашите колеги и от докладчика. На кой, кой от двамата или на двамата, кой от вас ще отговори в началото? Благодаря ви, господин председател. Добър ден. Доклада на Сметната палата съдържа заключение за усъвършенстването на структурните мерки, които водат до по-добро разходване на питейната вода и по-доброто водоснабдяване. Доклада на Сметната палата разглежда случая на 4 държави членки, а 29 разгледани проекта всъщност покриват едва 13% от разходите, които са отделени от Европейската комисия. Държавите членки са онези, които отговарят за подбора и осъществяването на проектите. Намесата на комисията се извършва в рамките на правната рамка и до 2006 година комисията не е участвала в големи проекти над 5 милиона евро, защото те не могат да бъдат съфинансирани. Един от проблемите, повдигнати в проблема, е възвръщането на разходите и по-специално разпоредбите по силата на член, на член 19, които ще трябва да бъдат прилагани от държавите членки от януари 2011 нататъка. Новия анализ на инвестиционните проекти разработен от комисията през 2008 година, въвежда принципа на а, замърсителя плаща. Комисията Подчертава също така, че държавите, държавите членки отговарят за оперативните дейности по пречиствателните станции и съответните им финансиране, но също, също, се отчитат закъснения поради несъответствие на инфраструктурите и недоизграждане на допълнителни инфраструктури. Рамковата директива бе прията през 2000-та година и създава европейска рамка за защита на водните ресурси на Европа с цел постигането на качествени ресурси през 2015 година. В нея са описани различните стъпки и е, етапи на е, ефективното управление на ресурсите. Комисията ще направи оценка на плановете и ще излезе с, с синя книга през 2012 година за управлението на водите, както и оценка на различните ресурси за устойчивото управление на биологичното разнообразие и околната среда като цяло. За 2007-2013 година комисията вече е одобрила допълнителни проекти и в момента а, подпомага технически новите държави членки за подготовката на проекти, които ще трябва да бъдат приети от комисията. В проектор доклада точка 4 се казва, че държавите членки отговарят за изграждането и доизграждането на инфраструктурите, но комисията признава, че факта, е, че инфраструктурите не винаги са готови в, точно в момента и по този начин се стига до закъснения. Комисията подчертава също така, че за периода 2000, 2006 година в съобщението си за недостатъчните водни ресурси се показва се посочват превентивните мерки за намаляване на натеча, альтернативни решения и увеличаване на ефективното управление на водите. И на последно комисията в сряда 26 януари ще приеме съобщение по, за регионалното развитие и устойчивото развитие и по-специално за средствата в размер на 8 милиарда евро, които ще се инвестират в ефективното управление на водните ресурси, т.е. да има една, а, комбиниране, един комбиниран и интегриран подход. Благодаря. Благодаря ви. Аз съм убеден, че нашите колеги от Комисията по околна среда от близо ще следят съдържанието на нашата дискусия. Господин Вари, накрая ще ви дам думата, за да можете накратко да реагирате на въпросите на нашите колеги и на бележките на господин Фон. Аз това благодаря ви и за няколко заключителни думи. Благодаря, господин председател. Първо, искам да отговоря на въпросите на госпожа Аяла Сендер. Бих искал първо да уточня нещо техническото естество на правомощието на Сметната палата. В параграф 15 на доклада е написано, че брошурите са разгледани на всички нива е, и че са организирани е, заседания с представители на общините, на публични дружества или организациите, които се занимават с е, концесии, с инфраструктура или избраните проекти. Сметната палата се позова на инженери, експерти по водоснабдяване. Защо казвам това? Защото това, което казва госпожа Аяла Сандер е важен, но всъщност това, което тя говори е, е политическо изказване, което се е, вписва в политически контекст и което няма нищо общо с обективния анализ на Сметната палата. Защото въпросът е как да се оправдае това в е, политическа е, обстановка на криза. Политическата оценка трябва да се направи от парламента. Искам само да добавя, е, че е, преценките на Сметната палата, ако погледнете доклада и Сметната палата, е, взимат под внимание ситуация преди кризата, така че става въпрос за структурни данни. Сега, специално на, въпрос, на следващия въпрос, който ми беше зададен от господин Воган, той е, говори за социална устойчивост, е, социална устойчивост свързана с водата е, и цената на водата. Той е прав за това, защото е, потребителите плащат и заради това трябва да се има предвид състава на семейството. Е, верно е, че в Сметната палата това не се взима под внимание. Ако погледнем 68 член на доклада, ще се види, че е, принципа е, е, за оценка на потреблението на вода от глава на населението, което отговаря на рамкова директива, е известен принцип. Ще ви напомня какво казва комисията, защото още преди влизането в сила на рамковата директива има документ, който се цитира от Сметната палата в нота номер 37 е, и там се доказва, че е, този принцип вече е съществувал е, когато говорим за цената на водата спрямо броя на потребителите, там е посочено, е, че възстановяването на е, цената на водата може да се е, промени, като се има предвид различни фактори социално отражение, околна среда, трайност на цикъла и така нататък. Така, първата точка е социалното отражение, което всъщност предполага, че е, не е необходимо е, потребителите да възстановяват 100% от е, костуемата цена на водата. Има друг документ, Water Directive Framework. Това е документ номер 1 от 2004 година. Аз мисля, че отговорих на мнението и на комисията за влизането в сила на рамковата директива. И а, ние самите а, а, посочваме, че рамковата директива е влязла в сила от 2010, но принципа за раз, разпределението на себестойността е съществувал още преди това. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожа Яла Сендър, съвсем накратко, вие искахте още веднъж да вземете думата за пояснение и след това давам думата на господин Дойч. Благодаря, господин председател. Искам да реагирам съвсем накратко на чутото. Аз не бих поставила въпроса, ако не разполагах с данните, които посочва Сметната палата в е, нейния доклад. На фигура 2 става дума за същинското водопотребление през 2008 година или по-скоро за действителното водопотребление. Господин Шацимакакис каза, че става дума за заключения на Сметната палата, които са извършени е, на база оценка на потреблението през тези години. Аз мисля, че е, предварителната прогноза за 2008 година е била неправилна. 2008 година е точно годината, Значи 99-та година се започва, 2002 изтичат програмите и е, след това се очаква растеж. Растеж при който трябва да се вземат предвид аспектите на миграцията, развитието на туризма и точно тук е, се очаква и е, едно по-нататъчно развитие в е, тези сектори, ако се вземе предвид прогнозата на Сметната палата. Сега, 2008 година, тогава започна кризата и Сметната палата прави заключението, че предварителните прогнози са били не добре изготвени и са неточни. Затова искам да помоля Сметната палата да вземе предвид това или поне докладчика искам да помоля да вземе предвид, че тази година беше година, за която беше направена прогноза за растеж, а всъщност накрая всичко беше пометено от кризата. На таблица 2 се вземат предвид заключенията, аз искам сред тези заключения да се вземе предвид и този факт. Докладът е технически, обаче последицата е, че ние ще трябва да му направим политическа оценка. Така че е, трябва да се посочи, че са направени добри прогнози, но кризата настъпи внезапно и тези прогнози се сбъднаха. Просто тази корекция искам да се направи. Благодаря. Благодаря. Естествено, ние трябва да вземем предвид този политически аспект при освобождаването от отговорност. Господин Дойч, вие слушахте внимателно и сега можете да направите вашите заключителни бележки. Е. Благодаря, господин председател. А сега ще направя заключение и ще кажа четири неща. Първо, искам да благодаря на колегите за отличните предложения. Благодаря на всички за дебата. На практика има съгласие тук в комисията. В крайна сметка всички се обединяваме около подхода, който трябва да приложиме. Първо, че водата през 20 век, 21 век е стратегически ресурс и че трябва да се от делят специални, да полагат специални грижи за управлението. Второ, да, наистина много е важно да разполагаме с точни цифри и с подробни данни. Ни това е записано в доклада на Сметната палата и в моя доклад. Ние трябва да разполагаме с много добре аргументирани предвиждания, трябва да разполагаме с точни цифри, за да можем да програмираме ефективно. Трето, по след казаното от комисията и от господин и Кимакис, важното е да разполагаме с една много ясна и а, добре организирана система на контрол. Защото в крайна, в крайна сметка това е от интерес на всички граждани. Става, резултата от тази работа е а, ясна, защото потребителя си дава сметка за какво става дума. За това трябва да има много строг контрол при разходването на средствата. И на четвърто място да, разбира се, можехме да, да навлеземе е, по в, е, в подробности, свързани с е, образуването от цената на а, водата. Но Сметнат, сметната палата твърди, че цените са ниски, но колегата спомена много важни неща, защото в крайна сметка водоснабдяването, независимо дали е добро или не, защото можем да се позовем и на на минали години. Знаеме, че в някои държави е, беше приватизирано водоснабняването. и... Но основното е да има да се спазва принципа на замърсителя плаща, че става дума за една основна обществена услуга и в крайна сметка не можем е, да си позволиме семейства в по-уязвимо положение да бъдат лишени от вода. И същевременно не може да се допусне и частни фирми да, да получават огромни печалби. Т.е. трябва да има много голям баланс, когато се формират цените на водата и мисля, че тази тема заслужава дебат сам по себе си, не трябва да се изпускат и да трябва да се вземат предвид и социалните аспекти, когато се формира цената на водата. И благодаря на всички за дискусията. Благодаря. Благодаря на всички, с което приключваме разискването по тази точка. Един момент. Тук току-що беше казано, че господин Бари от е, Сметната палата отново иска да вземе думата. Вярно ли е това? Не. Явно става дума за недоразумение. С това приключвам разискването по точка 4 от дневния ред. Преминаваме към точка 6. Когато приемахме дневния ред и моля госпожа Матео и госпожа Кестингер да ме слушат внимателно, решихме първо да се спрем на точка 6, а след това на точка 5. Така че първо идва доклада на госпожа Матео, а след това доклада на госпожа Кестингер. Ако сте съгласни, можем да действаме така, ако не, трябва да дам думата на госпожа Кестингер. Добре, значи започваме с точка 6, която става точка 5 от дневния ред последващи действия във връзка с отказа за освобождаване от отговорност на Европейския полицейски колеж СЕПАЛ. Това е наистина една драма, тук е, става дума за отказ от освобождаване от отговорност. Координаторите решиха да проведем един последен разговор в е, присъствие на представител на Сметната палата и директора на Европейската полицейски колеж. Госпожа Матя има думата сега. Благодаря, господин председател. Това четвърто изслушване в Комисията за бюджетен контрол, защото вече имаше изслушване в Комисията по граждански свободи по искане на господин Бисотил във връзка с становището за освобождаването от отговорност за 2009 година. Мисля, че директора на СЕПОЛ не ще се абонира за заседанията на парламента. Четвъртото изслушване е след изслушването от 30 ноември, когато не ни стигна времето, за да изслушаме Governing Board, управителния съвет, който не пожела да отговори на въпросите. И после в комисията, защото нямаше време, беше последна точка от дневния ред и председателя пожелал да направи ново изслушване днес. Лично аз искам да ви уведомя, че междувременно директора господин Буфи е, ни изпрати отговори на въпросите, които бяхме задали, така че аз повече нямам въпроси към директора на СЕПАЛ. Искам обаче да чуя председателя на управителния съвет, както и господин Марини от комисията, който така и не сме чули до момента. Мисля, че е, колегите ще бъдат осветлени от мнението на господин Марини, който е член на управителния съвет. Мисля, че това ще бъде добре. И сега е, се обръщам към представителя на управителния съвет, който току-що пое тази длъжност. Това е господин Годен. Господин Годен, за колегите искам е, да ги запозная с случилото се до момента. Какво всъщност се случи с СЕПО до сега? През 2007 година португалското председателство получава анонимно писмо, на което е предадено до управителния съвет, така и до така наречената тройка и на ОЛАВ във връзка с едно лошо управление на СЕПОЛ. Е, изготвен е доклад, е, който обвинява Сепол и е, той иска директора и управителния съвет да предаде доклада до Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент преди 28 юли 2008 година. През Словенското председателство са изготвени два документа. Съответно, Словенското председателство наблюдава развитие събитията, а френското председателство в последствие е уведомено от Европейската комисия и от Сметната палата за това, че трябва да се разрешат вътрешните проблеми, но не се стига до никакъв резултат. Чешкото председателство изпраща официално писмо до правната служба на Европейската комисия, защото иска подкрепа и официална позиция. На 18 май 2009 година е изправен, отпратена нота до всички държави членки с евентуални възражения срещу бившия директор и невъзможността да се работи при доверие с него. Е, шведското председателство ще се занимае с Смената на директора и е, очаква заключенията на ОЛАФ. Е, скъпи колеги, знаете какво стана в последствие. Господин Годен, от 2006, 2007 и 2008 е, вие присъствахте във връзка с е, всичко случило се тук в Кокоби. Искам да поздравя господин Фиенер, който е тук и който беше докладчик за 2007 година. Мисля, че можете по някакъв начин да ни осветлите как работихте в управителния съвет, защото е, имаше доста обвинения към обвинението и управлението и то към е, бивши директор господин Геренсон, е, тези критики бяха е, основателни, но изобщо работата на целият управителен съвет не ни удовлетворява. Доста лековато се отнесохте към всичко и ако словенското председателство, което беше известено чрез анонимно писмо и което е, сериозно се свърза с въпроса и без ефективната работа на чешкото председателство, ще, ще всичко да си остане на изходна точка. Защото се говори за лошо финансово управление, дори за неизправни плащания от бившия директор, но и изобщо бившия директор очевидно не е работил достатъчно. Имам чувството, че има много слаба координация между членовете на управителния съвет. Е, те се отнасят несериозно и е френското председателство, което е, развя презумпцията за невинност, за да не вземе позиция на времето. А, мисля, че разбира се, че трябва да се признае невинността преди всякаква наказателна присъда, но а, въпреки това не всеки може да работи в агенция. Искам да знам какво точно стана на времето. А, ние се опитахме да зададем въпроса на предшественика ви. Той не ни отговори. Сега очакваме да ви чуем. Eh, Благодаря. Това беше един твърде специфичен и доста ясно формулиран въпрос към представителя на СЕПАЛ. Сега предлагам, преди да дам думата на господин Банан и на господин Бамфи, да чуем становището на Сметната палата. Господин Оши, желаете ли да вземете отношение? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам първо директора на СИПОЛ и неговите колеги да, е, да изразят своята позиция и след това. Господин Грей. Господин Грей, искате ли сега да вземете думата или да изчакате после, да, да, след отговорите? Добре. Добре, в такъв случай сега давам думата на онези, които са били в СЕПОЛ и които работят в СЕПОЛ да отговорят на госпожа Матия. Господин Вода, представител на управителния съвет, имате думата. Господин председател, благодаря на всички. Първо искам да кажа, че за мен е чест да мога да говоря пред вас и да ви представя мерките, предприяти от управителния съвет. Управителният съвет предприе мерки за а, да поправи грешките, които бяха допуснати в миналото. Те са описани в доклада на а, докладчика. Бих искал да се извиня от името на СЕПОЛ, че ви отнемаме толкова много време. А, но ние като полицаи е, се, се, се придържаме към закона. Ние не само прилагаме закона, но се съобразяваме с закона. Но нека да се върнем на малко назад. Предполагам, че знаете, че Европейския полицейски колеж бе създаден през 2001 година. В началото той бе финансиран от държавите членки, от техните национални бюджети. В е, през 2001 година бе създаден един непостоянен секретариат в Копенхаген, а чак след това бе създадена служба с помощта на 15 те държави членки. След това към Европейския съюз се присъединиха още 12 държави членки, включително и моята държава Унгария. И 3,5 милиона евро бяха отпуснати за финансирането на колежа. Целта беше да се създаде един постоянен секретариат, чието седалище да бъде разположено в Обединеното кралство. Не знам дали някои от вас са го посещавали, но просто мястото е абсолютно неподходящо. Секретарят е по средата на нищото, няма никакви транспортни връзки, няма никакви, никакви комуникации, т.е. хората, които работят там, се намират в много трудно положение. В края на 2005 година секретарията бе създаден създаден в Великобритания. 15 души бяха назначени на постоянна работа. И тогава разполагахме с 4 милиона и 500 хиляди евро. От 1 януари 2006 година, след решение на съвета, колежа бе превърната в Европейска агенция и от 2006 година нататък бюджета бе разходването на бюджета беше разглеждан, контролиран и е, ние подлежахме на одит. Управителният съвет се сблъска с проблеми през 2007 година, защото установихме сериозни проблеми в работата с секретарята и директора. Някои така изразиха своята загриженост на публични заседания и тогава управителният съвет за решение да принуди директора, тогавашния директор, да предприеме съответните мерки за е, изправяне на е, грешките. Що се отнася до 2007 година и доклада на Тметната палата. Това беше първия документ, в който бяха залегнали проблемите и тогава ние за първ път се сблъскахме реално с тези проблеми и ги осъзнахме. По време на словенското председателство е, директора бе заставен да, да поправи своите грешки, да е, изработи план за действие. В края на 2008 година и началото на 2009 година бяха проведени много подробни контроли и одити по нареждане на управителния съвет, защото установихме, че, че има значителни грешки. Тогава а, взехме решение за за създаване на а, одитна група, специална група за извършване на одити, която ще е натоварена с наблюдението на всички финансови сделки и транзакции. По време на чешкото председателство имахме много проблеми, имаше сблъсъци, спорови и в края на този период директора подаде оставка след като бе, беха установени много грешки и неправомерни действия. По време на шведското председателство имаше временен директор и в след това господин Ференц Банфи бе назначен за директор на колежа. Той подходи много професионално и той, той се радва с подкрепата на целия управителен съвет. Той промени изцяло начина на управление на колежа и, и по-специално на е, фин, финансовото управление на агенцията. Той а, при а, назначи експерти и се, нов, новото ръководство се опита да изправи всички грешки и не, нередности в рамките на закона разбира се, все още, все още има много проблеми, но се надявам, че ще бъдем в състояние да изправиме всички нередности по време на унгарското председателството. Но при всички случаи вече сме тръгнали е, по... в правилна посока. Миналата година управителния съвет прие е, новите предложения на директора. Тези предложения имат за цел да се преструктурира секретарята с цел по-ефективното му функциониране и приемане на нов е, план за действие с е, нов инструментариум за извършване на мониторинг. Става дума за методи на мониторинг, на поетапното извършване на различните дейности. А, в, в, в, към този, в тази група има и външни експерти. През март ще бъде публикуван първия доклад от, с резултатите от мониторинга и той ще съдържа също така препоръки за по-нататъчно дейност, препоръките ще включват и позициите на Сметната палата, на комисията и на съвета. По време на унгарското председателство е, с помощта на комисията ще организираме еднодневна конференция или семинар е, е, който да разгледа бъдещето, да помисли за бъдещето на Европейския полицейски колеж и тенденциите на негово развитие. Искаме да вземеме всички възможни мерки, за да избегнем в бъдеще е, проблемите, с които се сблъскахме в миналото. Дами и господа, надявам се, че успях да ви обясна е, хронологията на нещата, в какво положение се оказахме в един момент и какво е, смятаме, че трябва да бъде бъдещото ни сътрудничество. Е, от името на секретарята ви, ви приканвам да ни отправите абсолютно всички е, забележки и ще продължим да бъдем в тесни контакти с комисията и парламента. Благодаря ви. Благодаря. Аз не съм експерт в тази област, но не мисля, че на всички отговори на госпожа Матя беше даден отговор. Давам думата на господин Банфи с надеждата, че като директор той ще може да се спре на специфичните въпроси, поставени от госпожа Матия. След това има други желаящи да вземат думата господин Фялнер. Е, има ли и други, които искат да вземат думата? За сега господин Фелнер само, така че давам думата на господин Банфи. Дами и господа, благодаря ви за поканата. Както вече беше казано, за четвърти път ние се явяваме пред вас и предлагаме доклада на СИПОЛ по постиженията ни. Откровено казано, само преди няколко години аз е, е, е, просто си мечтаех да дойда тук и да видя парламента отвътре. Сега е по-трудно да се влезе и да се стъпи на ново ниво. Надявам се скоро моето присъствие вече да бъде лично тук. Аз мисля, че наследството, което приемам, не е лесно, но аз не смятам, че е невъзможно да си свърша работата. Грешките, които бяха допуснати, са направени от хора и съответно грешките ще бъдат изправени от хора. А, може би това ще бъде малко по, при малко по-голям професионализъм, при малко по-активно сътрудничество и е, се надявам и с известна така, с известно съчувствие от ваша страна. А, никой е, не си задава въпроса за необходимостта от е, европейска система е, за обучение за прилагане на закона, защото Европейския съюз е, трябва да поддържа институции, които да осъществяват това и които да могат да са конкурентоспособни в цял свят. Дами и господа, конкретно съобразно решенията на парламента от 7 октомври аз а, а, ви изпратих третия доклад за напредъка, където описвам а, а, всички действия, които са предприяти във връзка с многогодишния план, които се искаха от парламента а, в съгласие с а, управителния съвет и с подкрепата на Европейската комисия и с правната служба на парламента. Между временно вътре имаше одит по, доклад, по доклад за напредъка и се стигна до заключението, че СЕПОЛ в момента прилага многогодишния план и нямаше отправени отрицателни забележки. Едновременно с това те посочиха, е, че е, някои ориентири не са достатъчно ясни. Е, и е, ние е, е, се съгласихме с правната служба да изясним нещата, е, за да може е, тези ориентири да бъдат по-лесно измерими за бъдеще. Следващия важен въпрос след последното изслушване тук в парламента ние се надяваме, че е, дадохме адекватни отговори на въпросите на госпожа Тю. Обяснихме е, техническите подробности от е, изправенето на грешките от предходните години. Не искам да се възползвам от така предоставената ми възможност, за да ви е, уведомя, че е, наскоро назначение счетоводител и е, този, който се занимава с финансовите въпроси конкретно са тук. И ако имате някакви по-конкретни въпроси, е, те ще ви отговорят. Защо се е, е, обръща по-голямо внимание на лошите страни. Това е свързано с настоящето и бъдещето на СИПОЛ. Радвам се, че е, към края на миналата година, през декември 2010 година, е, ние е, е, е, разгледахме всички финансови ревизии от 2008 и 2009 година. Е, СИПОЛ своевременно изпълни всичките си финансови задължения. Може би поради коледната вакансия имаше известно закъснение. Ние продължаваме да работим по засилването на секретарията. И а, ние назначаваме лица съобразно с новия европейски закон. Всичко, ако върви бързо и гладко, трябва половин година, за да встъпят в длъжност новоназначените лица в секретарията. Аз искам да ви кажа, е, че през 2010 година, след моето назначение, ние назначихме 9 временни служители, избрахме 7 експерти и е, продължаваме да работим с е, още 8 процедури в момента тъкът така че в момента от 26 длъжности 21 са попълнени. С... Ние получихме последния доклад от Мурен Стефанс, които са в Лондон, за частните разходи. И в този доклад се потвърждава предишното мнение за управлението на СИПОЛ. И там имаше някои неизправности в цифрите, но ние приехме заключенията на външния одит – и в допълнение а, е, е, бивш, за бившия директор, по отношение на бившия директор, ние приехме становището на правната служба и на съвета, по които се твърди, че лица, които из използват служби на таксита, за да ходят на летището. Е, те не са знаели, че това е, е незаконно. Искам да кажа, че това е, открито беше обсъдено с предишния директор. Не е имало никаква конспирация и трябва да му вярваме. Просто те са използвали тези служби. Не са знаели, че има неизправност, но все пак трябва някой да бъде отговорен. И заради това аз написах доклада. Е, ще видим какъв е крайният срок за е, представенето му. Е, драматично се подобри ситуацията с поръчките с обществените поръчки за изграждане на капацитет. Аз приех наръчника за поръчките. Е, който беше изготвен, е, е, като се консултирахме с Европейската комисия и с братски агенции от Европейския съюз. Ние въведохме и рамковото споразумение за партньорство и предлагаме е, работа за е, съветници и експерти в е, получебната част, които бяха обект на критики от предишни ауди... проверки на аудитори. Е, договори с национални институции за обучение, а не с индивиди от СИПОЛ и техните договори изтичат през, изтекоха през 2009 година и бяха подновени. Е, колкото до дерогациите, които бяха изпратени до комисията, нямаше е, пълна подкрепа и затова сега управлението предложи на управителния съвет да ги оттегли и да преразгледа съответните е, правила за финансово управление. И сега фактически ние работим по учебните програми. Е, правилно беше посочено на няколко пъти, е, че вътрешната система за контрол не работи все още както трябва. И една от важните стъпки е, е, е за вътрешния е, аудиторски панел трябва да бъде одобрен от управителния съвет. Той е създаден и е, трябва да предложат годишната си работна програма е, на управителния съвет, е, за да бъде одобрен той в началото на март на следващото заседание на управителния съвет. За съжаление, е, по отбора на е, е, вътрешния аудитор още не е приключен. Има много добри кандидати и обаче, те, обаче в Брюксел, от Брюксел му изпратиха по-добро предложение, така че трябва да продължим да търсим вътрешен аудитор. И накрая искам да ви кажа, че сега целта ми е не е да ви твърди, че всичко в СИПОЛ е наред. Ние извър... постигнахме някакъв напредък и е, ние е, можем да гарантираме управлението на закона, можем да е, изпълняваме задълженци, но не сме съвършени. Лично аз е, всич, и, и аз и колегите работихме много усърдно миналата година, но бяхме грешки е, на е, е, жертви на грешките и сега заслужаваме малко търпение е, е, вярвам, че Европейския полицейски колег, е, колеж ще изпълни всичките си задължения е, и е, ще бъде освободен от отговорност. Основното предимство е да се възстанови доверието на парламента към нас. Това е ясно. Защото без доверие е, е, ние не можем и не можем да, ако не сме освободени от отговорност, е, е, ние не можем да работим спокойно и е, да осъществяваме необходимото обучение за засилването на управлението на закона в Европейския съюз. Благодаря. <clears throat> Благодаря. Господин Фялнер, вие помолихте за думата. Е, благодаря. Искам да благодаря на целия управителен съвет и директора му за тези коментари. Сещам се нещо, което ми казваше майка ми. Има много обяснения за нещата, но няма много извинения за нещата. Така че аз разбирам обясненията, местоположението и така нататък, но... Но, докато слушах това, аз смятам, че това не са нито пълно, пълни обяснения и на практика ни, в никакъв случай това не са извинения. Но в крайна сметка това е една малка, една малка агенция, която трябва да се справя с, е, да, може би с едни много тежки правила. Но от друга страна, да разбирам, че вече имате компетентния състав, но нещо, което за което се сещам, е, че е, нещата винаги ще бъдат а, е, такива в, в подобни агенции, защото а, ако подобни агенции с подобен размер са проблем, аз се питам, абе, трябва ли в такъв случай да имаме такива агенции? Трябва ли да, може би по някакъв начин да слееме някои агенции. Знаем, че комисията обсъжда възможността по-големите агенции да помагат на по-малките агенции, особено при освобождаване от отговорност и така нататък. Но в крайна сметка се питам, ако има, ако има такива проблеми, ако тези проблеми са структурни, в крайна сметка защо да не слееме някакви агенции? Може би колегите нещо да кажат по този въпрос. Е, може би ще, ще, ще, ще намериме някакъв отговор. Това е просто един коментар, така, което е едно мое виждане виждане, което исках да спомена. Нигай. Аз директно ще взема за повод думите на господин Фялнер. Сепал определено има задачи, които смятам, че не могат да бъдат обект на спор сега в този кръг, в който заседаваме. Разбира се, има смисъл полицията, която ще остава в национални рамки, да бъде обучавана общо на европейско равнище, да се въвеждат единни стандарти, да се следи за охрана на европейските граници, да се разпространява информация за новите тенденции за борба с престъпността и така нататък. Сега, дали това трябва да се прави най- най-добре от една отделна агенция или пък може да се слее СЕПАЛ с Европол, наистина можем да си помислим. Но според мен това не е неотложно наложително. В тази връзка се радвам на обявения доклад на Сметната палата, в който се казва, че още през тази година Сметната палата ще се занимае по-подробно с агенциите така че да можем да имаме по-ясни индикации за това в каква посока да продължим дискусията. Когато а, е, имаме сливане на отделни агенции, винаги има економия на средства, обаче не трябва да се забравя, че неща, които не си пасват, не би трябвало да бъдат а, е, обединявани, за да се гони синергиен ефект. Мисля си, че си струва да се води тази дискусия. Не задължително трябва да се води само за СЕПОЛ, но, а, е, както казах, смятам, че докладът на Сметната палата ще доде достатъчно материал материал, ако мога да се изразя така, и е, на тази база да може да се води дискусията, за което и аз проявявам готовност. Искам съвсем накратко да коментирам двата доклада, които бяха представени от СЕПАЛ. В тази връзка се радвам, ако последва реакция от комисията. Признавам, че управителният съвет и вие, господин а, директор Банфи, сте започнали да решавате проблемите. Това, което чух тук, наистина е впечатляващо. По отношение на решаването на проблемите на СЕПАЛ. Но, според мен, все още не може да се каже, че проблемите са изцяло решени или пък, че има някакъв голям оптимизъм. Като представител на Комисията по бюджетен контрол, аз мисля, че ще трябва да се направи оценка на действията през 2008 и през 2009 година. Знам много добре, че вие не носите отговорност за това вие бяхте по-скоро жертва тогава и е, трябваше да се справите с тези изостанали проблеми. Ние признаваме това и когато освобождаването от отговорност е, всъщност вече достигна годината, в която вие е, поехте тази длъжност. Е, това да, обаче за момента ние се занимаваме с предишните периоди и е, трябва да вземем нещата предвид е, от онази година, е, за която предстои освобождаването от отговорност през тази година. Аз е, отправих питане към комисията какви изводи прави тя от е, всичко това. Отговорът е, на комисаря беше е, разочароващ, ако мога така внимателно да се изразя. Аз съм тук като новоизбран депутат в Европейския парламент и съм член на комисията по бюджетен контрол. Научавам, че имаме проблеми с агенциите и въпроса Какви институционални заключения прави комисията от това, не получава задоволителен отговор. Това всъщност е процес, който аз не бих могъл да приема. Това е факт, с който не мога да се съглася. Разбира се, докладите са доклади, но факта, че комисията не прави съответните заключения от факта, че има агенции, които не управляват грижливо парите на европейския данокоплатец, смятам, че е политически акт, който въобще не искам да оценявам. Аз съм очуден и съм много недоволен. Не е направила заключения от всички тези е, факти и явления. И е, тъй като тук е, има и представители на комисията, бих искал да ги попитам как тече тази дискусия там. Вие на нас ли предоставяте да е, се справим с агенциите и да е, да се справим с е, агенциите и в крайна сметка аз искам да ви задам въпроса е, какво правите вие по отношение на агенциите. Благодаря. Има ли и други изказвания след госпожа Гресле? Госпожа Андреасън първо. Yeah. <laughs> Uh, I just wanted to point out... Искам само да из да кажа в отговор на коментарите на господин Филнерс, че вид агенцията, какъвто и да е размера, за който говорим, е, е, всъщност играе важна роля в обществото и заради това трябва да бъдат безупречени. А аз не смятам, че решението е сливане с а, друга цялост, защото това няма да а, сработи както трябва и може да се заразят и други организации, които работят както трябва. По-скоро трябва да се опитаме да или да подобрим положението там, или просто да ги затворим. Това беше моето предложение. Те трябва да са безупречни и трябва да имаме предвид точно това. Благодаря, госпожа Гресле. Колегата Гайер ми даде повод да задам също въпрос на комисията. Агенциите получават средства за бюджетите си от комисията, което означава, следното. Дали комисията се възприема като един радостен нотариус, който може да управлява по този начин средства? Като погледна какъв е проекта за бюджет, по който работим колегата Ревелини и аз, много ясно се вижда, че задължението за отчетност по отношение на агенциите, дори и комисията да им е прехвърлила бюджетни средства, в никакъв случай е, не означава, че комисията няма задължение за отчетност. Така че е, тук проблемът просто е, като че ли се обръща наопаки и трябва да видим какво можем да направим. Аз искам да получа отговор на този въпрос. Благодаря господин Оши от е, Сметната палата. Не, тогава се обръщам към комисията. Господин Грей. Господин Марини също е тук и иска да вземе думата, но първо давам думата на господин Грей. Благодаря. Искам само да потвърдя, че вътрешната правна служба е, наблюдаваше дейностите на СИПОЛ. Първо, е, през септември 2010 година ние изготвихме доклада за адекватността на е, плана за действие и се съобразихме с предложенията на организиране на Сметната палата. Имаше 44 ориентира и решихме, че плана е достатъчен. 19 е, са постигнати, 18 сега тече работата, по 7 се очаква старт, е, но всъщност това са така не особено съществени е, факти. Непосредствено преди коледа ние решихме да видим дали СЕПОЛ не прилага нашите собствени препоръки във връзка с нашето финансиране и от 8-те 6 се прилагат, а 2 още се одобряват. Има, но като цяло сме удовлетворени. Ние смятаме, че техния план за действие в някои случаи е неясен, някои е, ориентири се припокриват, но е, е, като цяло те се съобразяват с е, е, сметната палата. Е, нека да продължават с напредъка и до година да го отчитат. Сега по общата загриженост беше правилно казано, че това е малка агенция, която има нов директор и значителна част от е, висшите служители са заменени. Така че 2010 е, година, това е нова агенция спрямо тази, която посетихме за първ път, 2008 година. Е, някои от членовете на комисията казаха, че те са малка агенция и те трябва да спазват правилата, обаче е трудно. 25 човека работят там и някой действително може да се запита доколко е ефективно да работи агенция с такъв размер комисията с парламента създаде интернационална група, която да мисли за подобни агенции и как може да се помогне на малките агенции да постигат целите си, без да се не повтарят и така, да се, да, да се съще... Е, еднакви структури да съществуват. И тази работна група работи, има представител на комисията там. Вие пописахте е, за е, пулките, е, които можем да направим от СИПОЛ. 2008 година те станаха Европейска агенция. Тогава открихме нашата първа мисия там и когато ги открихме, ние привякохме вниманието на тогавашния директор на управителния съвет и е, имаше проблеми, но се постигне напредък по разрешаването им. Е, сега, пак за въпроса за ефективността, е, не може да се направи разграничение между двете роли на СИПОЛ. От една страна те са управителен съвет, където се определя а, програма за управление на, а, офицери от полицията, но всъщност ние обсъждаме а, сега секретарията. А, Секретарията не трябва да се разглежда като друго тяло, но този въпрос трябва да се разгледа от интерституционалната работна група. Сега, какво прави комисията по тези въпроси? Това е регулаторна агенция, не е изпълнителна агенция. Специално за изпълнителните агенции комисията има възможност да упражнява контрол, докато при регулаторните комисии обикновено комисията има един глас в управителния съвет. Е, тоест, е, е, ние нямаме особено влияние. Имаме влияние е, чрез отпускането на средства. И както всеки е, донор, е, съответно агенцията трябва да работи законно и регулаторно, така че ние имаме правна възможност да влияем върху управлението на агенцията, макар да имаме само един вод в управителния съвет. И, по, и мисля, че на, моите колеги ще кажат, че след като бяхме предупредени, вместо да плащаме на агенцията, да им даваме пари без да задаваме въпрос, ние започнахме да плащаме само отделни вноски и всички вноски зависиха от това дали агенцията прави необходимите стъпки. Така че не може да се каже, че комисията не е била неефективна. Ние имаме възможност да влияем върху управлението и на тази агенция, и на други агенции. Сега давам думата на колегата. Thanks, Благодаря, господин председател. Комисията подкрепя дейностите на СЕПОЛ от самото начало, защото целта ни е да се прилагат правилата, залегнали в финансовите правилника. Знаете, че комисията на практика е никой в управителния съвет, но всеки път, когато сме установявали някакви слабости при одит, например, но неколкократно е е поискан от бившия директор с писмо от пис... или друго, да се съобрази с препоръките на, на одитните служби, да се съобразява с препоръките на Сметната палата. Например, през март 2008 година при предварителна анкета анкета на Сметната палата преди посещение. Става дума за събития, случили се през 2007 година. Та при тази предварителни, при това предварително разследване, което будеше нашата загриженост, бяха установени много нередности при разходването на средства и тогава Генералната дирекция изпрати писмо до ОЛАФ и на основата на това писмо ОЛАФ започна разследване. Това беше една техническа крачка напред, която бе допълнена с политическа така мярка, която бе подкрепена от чешкото председателство и през 2009 година най-накрая бившия директор си подаде оставката по време на заседание на управителния съвет през май 2009 година вследствие на нашите действия. При всички случаи е, нередностите и грешките от 2008 година не се повториха през 2009 година. А, е, като имаш освояване на бюджета а, е, в размер на 47% в сравнение с освояването от 27% предишната година. но пред, пред, пред, пред, предвид а, резултатите, ние предоставихме на агенцията само средствата за, за заплащане на предприятите а, е, действия, за да няма злоупотреба с бюджетни средства. Трябва да кажа, че след промяна на ръководството, е, Сипол сега има нов имидж е, беше казано, че новото е, ръководство полага много големи усилия за изправяне на грешките и за поставяне на нови жалони е, за решаване на проблемите и за развитието на колежа с, с цел постигане на целите от Стокомската програма за обучение на полицаите. Комисията е, знаете, създаде една работна група за преразглеждане дейностите на различните агенции, да е, отчете слабостите и силните страни, особено на по-малките. И що се отнася до СЕПОЛ, в момента провеждаме една оценка на дейностите с цел усъвършенстване е, бъдещото функциониране на тази агенция на основата на законни е, мерки. Целта е тази агенция да бъде ефективна и да извършва ефикасна и ефективна политика по обучение. Благодаря. Господин Овши иска да вземе думата сега. Може би за някои заключителни бележки. Имате думата. Много благодаря, господин председател и почитаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Аз за първ път се явявам тук, преди да бъда назначение от Сметната палата през април господин председател и членове. Е, е, всъщност ние се занимахме с много въпроси, свързани с управлението. Сега искам да се спра обаче на въпроси, свързани с аудита. Доктор Бонти и неговите колеги е, посочиха, че има много въпроси, които са били обект на критика от Сметната палата през годините. Първо, за нас е удоволствие да разберем, че външния одит е приключен ясен и заключенията са казани. Това е въпрос, който повдигаме от години. На второ място имаше и въпроса е, за е, е, законосъобразността, за отпускането на средства във връзка с основните съветници. Това е въпрос, който също от години повдигаме. Сега имаше въпрос от ключово значение за многогодишния план за действие, както и назначението на счетоводители и назначението на лице за обществените поръчки. Господин председател, вие и колегите знаете, е, че Сметната палата критикува доколко може да се говори за доверието на СИПОЛ през 2007 и 2008 година. Ние продължаваме да изпитваме, е, да, да, така имаме критики и, и, в доклада по 2009 година. Е, вие казахте, че малките агенции трябва бързо да си решават финансовите и за да ги решите обаче трябва да имате много добър счетоводител, показател и много добра финансова система е, и е, всъщност е, за нас е удоволствие да разберем, че СИПАЛ е назначил счетоводител. Сега колегите повдигнаха въпроса за ефективността. Сметната палата съзнава ролята си да разглежда въпросите за ефективността, за това дали целесообразно се използват средствата това е свързано и с вашата работа, защото трябва парите на данакоплатците в Европейски съюз да се използват правомерно е, от тези, които, на които е била възложена тази задача е, Надяваме се е, е, да изготвим доклад е, в 22 европейски агенции, доколко отговарят на бенчмарк, да се види какви са разходите на тези агенции, да се види доколко са ефективни тези агенции, за да има достойно за доверие препоръка в тази област. Е, разбира се, че е, е, Сметната палата отново казва, че ако нямаме доказателства за настоящия формат на СИПЕЛ и за следващия СИПЕЛ, както се каза господин председател, тогава нашия доклад ще вземе предвид това, което вие казахте, вие и колегите ви по този важен въпрос. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Госпожо Матю, надявам се, че сега чухте много неща в качеството си на докладчик и ви давам думата за някои заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Надявам се, мисля, че това е вече окончателния, последния одит Давам си сметка, че новия директор, но това не е ново, разбира се, е, че той е наследил едно много неудобно и неприятно наследство и от както е поел тази длъжност, той полага много усилия за да се справи с проблемите. Верно, че СЕПОЛ не е създаден в един ден, но наистина трябва да отбележиме, че той полага много усилия за да разреши проблемите и да, превъз... да а, махне препятствията, но що се отнася до управителния съвет, били са необходими две години, за да си дадат сметка, че директора не е ем, подходящото лице, че има неправомерно разходване на средства. Две години ми се струва много дълъг сред. В крайна сметка има и колективна отговорност и тя трябва да се поеме. Ако Съжалявам, че комисията, която участва в управителния съвет, е, не, не, разпо, не разполага с е, право на глас и че те не могат да кажат крайна сметка стоп до тук и 27 члена, които имат е, право на глас, а имаме списъка съвсем неотдавна. Тук, съвсем скоро получих този списък. Та те е, имат е, различни виждания, различни подходи, понякога поради политически причини са могли да се съобразят. Затова струва ми се, че ако комисията имаше право на глас, е, нямаше да, да се сблъскаме с проблемите, с които се сблъскахме. Е, в крайна сметка трябва най-после да се приключат а, е, сметките, защото в момента обсъждаме освобождаването от отговорност за 2009 година и това в крайна сметка трябва да стане. Не може да продължава безкрайно за всички, включително и за мен като докладчик. Затова аз е, предлагам да е, преминеме към приключване на сметките, освен ако някой от колегите се е, противопоставя на това, но а, е, обръщам се към вас, господин председател и секретарията, да вземете решение по този въпрос. Благодаря. Това е включено в дневния ред за четвъртък. И след това ние бихме могли да изпратим цялото досие на докладчика за 2009 година. Можем да предадем материала на господин Ставракакис и се надявам, че ще настъпи момента, в който както директора, така и управителния съвет на СЕПАЛ с радост ще започнат да идват тук при нас. Ние тук не предлагаме ужасни условия. Надяваме се, че всичко ще протече добре. С това приключваме работата по точка 6 от дневния ред. Сега преминаваме към точка 5. Отново става дума за специален доклад. Специален доклад на Европейската сметна палата относно конкурентните мерки за земеделието в най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море. Докладът е за 2010 година. Хуберт Вейбър е изготвил този специален доклад, разбира се, със своя екип. И сега искам да го помоля да направи малко встъпление по тази тема, след което госпожа Кестингер като докладчик може да поясни своя документ. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, Специалният доклад на Европейската сметна палата за специалните мерки за регионите в крайно отдалечено положение и малките острови е, ще бъде представен сега пред вас и аз се радвам, че мога да го направя. Специалните мерки бяха реформирани през 2006 година въз основа на програми, които комисии трябваше да бъдат представени от държавите членки за одобрение от комисията. Те предвиждаха децентрализация, повече гъстов и повече гъвкавост е, при вземането на решения. Сметната палата установи, че специалните мерки като цяло са ефективни и е, са от голямо значение за земеделието в съответните региони. Обаче Сметната палата установи по отношение на управлението някои слабости, което означава, че в тази сфера все още е необходимо да бъдат направени подобрения, за да може да се увеличи ефекта от мерките. Възможностите, които предлага новият подход, който беше въведен а, с реформата през 2006 година, а това е подходът а, на подхода отдолу, отдолу нагоре, е, не е достатъчно изчерпан като възможности, докато е, кратката фаза от 6 месеца, фаза на планиране и даване на разрешения, като че ли не даде възможност комисията да осъзнае своята роля е, и да се погрижи за съответствието и кохерентността на програмите. Тази констатация се отнася и за процедурата на изменение на програмите за следващите години. Предвид е, факта, че тези програми трябва да бъдат изпълнявани, е, Сметната палата е, проведе проучване как точно изглежда изпълнението. Освен това, Системите за контрол в съответните държави членки не винаги е, отговарят на е, множеството от е, специални мерки, които е, се взимат. Освен това, е, комисията в момента се ограничи до това да извършва само на 5 години оценка на тези мерки и е, освен това може да се посочи, че това, което държавите членки изготвят като годишни доклади, не дава достатъчно добра база за е, информация относно управлението на дейността от страна на комисията. Комисията трябва да подобри още повече администрирането. Тези е, препоръки, които ние даваме, се отнасят в частност до следното. Е, да бъдат е, подкрепени държавите членки при изготвянето на програми, като е, комисията бъде информирана за изпитаните методи и е, тя посочи единна рамка за индикаторите за успех. Освен това да се извърши проверка на сроковете за е, формалната процедура на удоволствие одобрение и да бъдат изменени мерките, по които са установени слабости от държавите членки, като се определят мерките, които са по-малко ефективни, за да може тяхната концепция от страна на комисията. Освен това, трябва да се гарантират контролни мерки, които да съответстват в по-голяма степен на различните дейности. Благодаря ви за вниманието и съм на разположение за въпроси. Благодаря. Благодаря на господин Вебер, благодаря за поясненията, които той направи, които бяха много прецизни. Госпожа Кестингер ви слуша внимателно, тя познава тематиката твърде добре има седем препоръки, които трябва да се коментират. Госпожа Кестингер, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на Сметната палата за тези е, за доклада, който изготви по специалните мерки относно конкретните мерки за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море. Уважаеми колеги, специалните мерки трябва да дадат възможност за по-добър достъп до тези райони, като се укрепи конкуренцията през 1999 година бяха започнати програми за изпълнение на тези цели. През 2006 година беше започната реформа на програмата с цел повече гъвкавост, като се е, следяха основно два подхода. Първо, трябваше да е, бъдат е, предвидени еднакви условия за крайния потребител по отношение на вноса на продукти и второ е, разпространението на сълскостопански изделия, които са произведени чрез с предоставени средства от общността. Това се отнася за програми на стойност около 1,6 милиарда евро. Сметната палата всъщност проверява ефективността на специалните мерки след 2006 година. Също така следи за изпълнението на мерките и надзора върху тях от държавите членки. Искам сега да се спра на препоръките на Сметната палата, които подкрепям по принцип. Искам по-точно да се спра на четири точки, които според мен трябва да намерят особено значение в нашата дискусия. Първо, искам да се спра на индикаторите за успех. Радвам се, е, е, също, че бяха въведени общи показатели за контрол и тези показатели за контрол трябва да бъдат е, използвани много по-активно след 2011 година. Втората точка се занимава с помощите, които се отпускат като обща сума. По това следва да се помисли, така че аз мисля, че тук съществува необходимост за определени региони да се отпускат помощи като цяла сума, обаче много често те са в противоречие с разработката на устойчиви подходи. От голямо значение е интервалът за оценка. Оценката на програмите в момента се извършва на всеки 5 години. Комисията предлага този интервал да се намали на 3 години, а сметната палата на една година. Според мен този, е, това предложение трябва да се подкрепи, като се вземат предвид специфичните аспекти. Едногодишен интервал на оценка не може да даде възможност за цялостен анализ. Според мен трябва да се извърши контрол, който да дава възможност за оценка и използване на данните, предоставени от държавите членки, а не тези данни да изчезнат в някое чекмедже. Аз е, е, мисля, че това, което предлага комисията, е, изготвяне на доклад за 3 години, е, това трябва да включва оценка на управлението и трябва да гарантира едно по-устойчиво използване на финансовите средства и по-добър контрол на входа и на изхода. Последната точка разглежда ролята на комисията. Тя играе, както знаете, важна роля при оказването на подкрепа на държавите членки. От една страна, комисията следи дали програмите съответстват на европейското законодателство и от друга страна пък следи за съгласуването с националните компетентни органи. Тук искам положително да подчертая въвеждането на общи показатели за контрол. Подкрепям и доклада на комисията по отношение на оценка на мерки членките и цитирам Държавите членки трябва да бъдат приканени да създадат инструменти за измерване на ефекта от програмите. Такива до сега липсват. Точно тук трябва да се започне, защото това, което се прави на по-низко ниво от 4 държави членки може да послужи като модел и за други области на финансиране. Накрая искам да посоча, че след въведените мерки 16 от 24-те изследвани сектора показват една подобрена, а в някои случаи значително повишена конкурентоспособност. Освен това, в някои от секторите бяха повишени доходите на земеделските стопани. И тези програми се превърнаха в важен инструмент в тези региони за повишаване на жизненото равнище на земеделските стопани. Благодаря и ще се радвам на мнението на колегите. Благодаря. Има ли колеги, които желаят да вземат думата? Виждам, че не. Тогава се обръщам към представителя на комисията. Мисля, че Борша присъства тук. Извинете, ако произнасям погрешно името. Аз самият очаквам сега отговор от страна на комисията възоснава на препоръките на Сметната палата. Виждам, че реакцията е положителна. Това, което не ми става ясно е, че а, всъщност как изглеждат нещата с графика. бяха ли направени предложения? кога наистина всичко това ще бъде отразено на хартия и кога а, ние ще получим този документ в парламента. Господин Боршат. Благодаря, господин председател. Първо, и аз искам да благодаря на Сметната палата. Разбира се, и е, е, госпожа Костингер за нейните препоръки всъщност това допринася за програмите в отдалечените райони и малките острови в Бяло море. Аз ще отида направо към законодателните предложения, които комисията вече отправи до парламента и прегледа на регулирането за специфични мерки за отдалечените райони и малките острови. Вече има законодателно предложение и се надявам те да бъдат включени в дискусията. Е, мисля, че всички сме съгласни по 349 е, и 249. Е, специално се казва, че специфични мерки за удалечени райони, които подкрепят специфичните продукти и доставка на доставките изобщо са необходими. Именно това е основание и за малките острови в Бяло море през 2006 година имаше промяна и както го както вече беше казано, ние целим по-голяма гъвкавост в управлението, да се възстанови по, да, се въз... да има по-децентрализиран подход и по-голямо регионално участие. Държавите членки отговарят за изработването, менажирането, и проверките на програмите. И това е най-добрият начин да се така преодолее празната между с настоящите потребности на регионите. През 2006 година се проведе реформа и в крайна сметка Европейския съюз оказва по-добро съдействие на отдалечените райони на островите в Бяло море, Искам да подчертая накрая много добрия дух на сътрудничество и конструктивния подход при одита. Имаше много малко точки, които предизвикаха несъгласие през целия процес на одита и всички препоръки се приемат много добре от комисията и, е, както казах, е, те ще бъдат добра основа е, за по-доброто управление на програмата по-сей за бъдеще. Комисията е много удовлетворена от заключенията на Сметната палата за това, че действията в отречените райони и за островите в Бяло море са ефективни и са важни за съответните региони и което разбира се не значи, че сме съгласни по всички точки. Е, бяха направени е, предложения, е, които бяха взети под внимание и трябва да кажа, че трябва да продължим да мислим последващите пет точки. Първо става въпрос сътрудничеството с държавите членки за подобряване на мониторинга и ефективността и е, комисията приветства подхода създаден след реформата 2006 година, когато отговорността се прехвърли на държавите членки за определяне на програмите. Ние смятаме, е, че това е най-добрият начин да се гарантира, че специфичните мерки действително отговарят на нуждите на региона. Но е вярно, е, ние, е, тук беше споменато в изказванията, е, че е, е, и, самото поведение на комисията се подобрява и ние към това се стремим и искаме да го постигнем по два начина. Първо, искаме да разширяваме най-добрите практики, да ги разпространяваме и в доклад имаше конкретни идеи за отражението на реформата на ПОСЕЙ от септември 2010 година. Искаме този инструментариум да се прилага, за да се използват най-добрите практики. И на второ място, може би най-важното нещо е, че ние е, вече сме предложили хармонизирана рамка за общи показатели е, за мониторинг на е, резултатите от програмите и това да стане по-ефективно. В тези показатели има информация за економическо развитие, е, промяна в района, в реколтата и в добитъка, но и социални препоръки, например, заедостта в тези региони, заето за селско стопанство. Втората препоръка е, засяга улесняването в е, е, годишните ревизии на държавите членки. Тук също има важни препоръки и тук комисията иска да се съобрази с препоръките и искаме това да стане като процедурата по ежегодни промени да стане по-гъвкава и по-ефективна и тук също имаме две конкретни предложения. Първото от тях е измененията, които се предлагат от държавите членки ежегодно, би трябвало да бъдат одобрени от комисията, обаче е, това не, да не предполага официална процедура, която е, отнема много време. Не трябва да има официално решение от комисията. Това дава възможност да имаме повече време за подготовка на измененията и нещо, още нещо. Тогава ще вземем под внимание и предложението на Сметната палата да се удължи срока, през който държавите членки могат да внесат изменения да бъдат два месеца срока. Вместо да бъде на 31 август, да стане до 31 септември, за да може държавите членки да имат повече време, за да определят измененията, а също така да влезат във връзка с партньорите и защо да свършат подготвителната работа. Третата точка е по-голямо участие на партньорите, по-солиден економически анализ и е, всичко това за да се гарантира по-голяма устойчивост. Е, и тук комисията също е съгласна с мнението на докладчиците за значението на участието на партньорите. Както казах, ако разполагаме с още два месеца, тогава държавите членки ще разполагат с по-добро участие на партньорите. Ние вече препоръчахме на държавите членки е да е, приемат по-стратегически подход, когато е, предлагат изменения в програмите, да има, да, да, отражението да бъде по-структурно, да, да не трае дълго време и да бъдат насочени към самите региони и да се съобразяват с техните нужди. И на четвърта точка общите показатели е, за мониторинг, ежегодната оценка за резултатите. Е, госпожа Кьостинг и господин Лебег вече каза, че е, годишния срок е прекалено дълъг, едногодишният срок пък е прекалено кратък, така че ние смятаме, е, че ако се приеме подхода на общите показатели, е, мисля, че ежегодно мониторинг е добра основа. Трябва с това да започнем е, година по година да разглеждаме програмите и да се опитаме да ги насочим към реалните потребности. Вярно е, че е, е, държавите членки са поели ангажимент към тези показатели и тези показатели се прилагат вече от тази година и е, е, сигурно така ще има и по-хармонизиран подход, когато говорим за оценката на доклада, какво липсва, мисля, че това е една от най-важните мерки, които трябва да се вземат. Комисията трябва да наблегне на е, обстоятелството, че ние не можем да е, е, оценяваме ежегодно задълбочено програмите. Тук е необходим многогодишен подход и тук, е, според правилниците, които действат в момента, трябва 5 годишен срок. За сега ще се придържаме към този срок, но трябва да се постараем да прилагаме подход, който се основава на хармонизирани показатели. И накрая по-активно сътрудничество между комисията и държавите членки за по-голяма ефективност на програмите. Да, но аз мисля, че тук Сметната палата беше е, прекалено строга е, с комисията. Ние направихме каквото можахме. Трябва да имаме предвид, че все пак има регулаторни марки. Имаме предвид и властите в отдалечените райони, в малките острови. Както винаги, всяко сътрудничество винаги може да се подобрява и комисията повтаря, че ние ще направим възможното, за да сближим сътрудничеството, да институционализираме сътрудничеството, което имаме и да гарантираме е, оценка, е, участие. И сега е, последната ми забележка, защото господин Вебер се спря на това, когато Сметната палата казва на комисията, ние прегледахме всички програми, дали е, програмите е, е, са съобразени с правилниците и че ние не сме взели активно участие в съвети за държавите членки за програмите. Аз мисля, че е ясно, че в момента трябва да се види дали това, което е направено и е похарчено по тези програми, е съобразено с, с закона. Защото ние сме прехвърлили отговорността на държавите членки да изготвят програмите и това е тяхна отговорност, но ние сме готови да помогнем на държавите членки, за да станат програмите по-ефективни ще го правим и е, е, сигурно е, ще, съобразим, ще съобразим с това, което госпожа Костин каза по тази точка днес. И така стигам до края на е, моите коментари. Благодаря още веднъж на Сметната палата и на госпожа Кастинг за подхода и ние е, се стремим да приложим, ако вече не сме приложили, нейните препоръки. Dank u. Благодаря. Сега, възоснова на вашето изказване, има още двама желащи да вземат думата. Господин Гари, господин Милдер и накрая искам да дам думата на госпожан Костингер. Господин Гар, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на докладчика и на господин Вебер и неговия екип за интересният доклад. След като изслушах представителя на комисията. Имам три въпроса. Аз е, до някъде съм повлиян от е, различните спорове с представители на съвета през изминалите месеци, но сега чувам, че вие предвиждате отговорност по отношение на ефективността. Моят въпрос е, от гледна точка на комисията, съществува ли възможност за подобрение и ако да, как изглеждат тези възможности за внасяне на подобрение? И вторият въпрос е по-скоро по същество. Смятам, че тази рамка за най-добрите практики е една чудесна идея. И тук искам да попитам предвид големите различия на регионите и продуктите, за които говорим, как изобщо могат да бъдат обменени добри практики? Съпоставими ли са регионите и ако да, по какъв начин? Това е просто информативен въпрос. Третият въпрос е към господин Вебер и Сметната палата – Как по ваше мнение трябва да се използват тези средства, за да може да се подобри достъпа, е, конкурентоспособността и регионалната интеграция между тези региони? Има ли е, комисията, имате ли други препоръки към комисията? Ако вие коментирате тези три въпроса, ще се радвам много. Благодаря, господин председател. Аз не познавам добре а, е, крайно отдалечените региони в Европейския съюз и прилагането на ОСП там, но аз изчетах доклада и смятам наистина, че а, е, е, най-отдалечените региони са изключени от цялата схема за директни плащания, освен в Гърция. През 2006 година сумите получени по силата на специалните мерки са наистина много-много ниски. Не повече от 203 евро на бенефициент за година, като средното в средното е 58 евро годишно. Така че ако аз бях фармер и получавам 58 евро година, на година, за да увелича конкурентоспособността си, просто бих спратила по дяволите тези, които ми дават тази сума. Защото става дума за подновяване на машинния парк, на контрола. Аз получавам 60 евро. Така че е, прав ли съм за това, което казвам или не? Да. Благодаря ви. Значи три въпроса бяха отправени на комисията и на господин Вебер. Може би комисията да отговори първа. Значи въпроса на господин Гайер и въпроса на господин Молдър. Тъй като господин Гар постави въпроса на немски, ще му отговоря на немски. Имате право, господин Гар, не може да се гледа критично на ефективността на държавите членки, когато става дума за изготвянето на програмите. Това беше опция на държавите членки след реформата да продължат програмите, които е, имаха тогава и да внесат изменения само в някои точки. Може би ще е по-добре е, някои моменти да бъдат е, е проверени по-подробно и да станат база за разработка на нови програми. Но, както казах, тази опция, тази възможност беше предоставена на държавите членки и за това сме съгласни с част от препоръките, че ние трябва да дадем възможност на държавите членки, които са избрали тази опция, защото те не са всички, да направят още една крачка напред и да преминат от някои така по-леки изменения в програмите към едно по по-задълбочено е, изследване на тези програми и на тази база една по-дълбочена проверка на тяхната ефективност. Но, както ви казах, е, е като цяло реформата е, беше приета. Що се отнася до най-добрите практики, Имате право, че регионите са твърде различни и не могат да се сравняват помежду си. Това, което можем обаче да направим, да извършим анализ, защото има достатъчно опорни точки за това. И тук вече трябва да видим кои фондове можем да ползваме за помощи и как точно да се предоставят тези помощи под формата на а, цялостни суми или на специфични помощи. Точка по точка можем да разгледаме нещата и да установим къде най-добрите практики могат да играят роля в регионите, ако не във всички, поне в една част от тях. Да видим къде определени мерки функционират добре и да покажем това, е, като проверим дали тези мерки не могат да бъдат прилагани в други региони. Това е което мога да кажа за най-добрите практики. И... Е, Сега се обръщам към господин Молдар. Прав сте. Най-отдалечените региони могат да излезат от цялата схема, но е, просто изчисленията се извършват по друг начин и изчисленията по при... По, наистина две, две, има 203 евро от една страна, но има и едни специални суми а, и така нататък. Така че а, трябва да се а, изчислят целите суми. Има най-различни източници на финансиране кросчекинг, отделяне на площ от а, реколта и така нататък. Така че трябва, трябва да изчислиме цялостната сума. Сега. а, Остава открит въпроса дали част от доходите на земеделските стопани се предвижда тук? Изобщо струва ли си да се обърне наопаки цялата система? Господин Молдър е, е сълскотопански експерт. Господин Вебер, сега имате думата по третия въпрос на господин Гар. Благодаря, господин председател. Може би е, трябва да бъдете философ, да говорите за най-добрите неща в света, но не трябва да забравяте, че има възможности навсякъде за подобрение. И това се отнася и за посей. Така че, ако тези препоръки бъдат изпълнени, ние ще можем да постигнем е, тези подобрения, за които говорим. И сега за селското стопанство, аз е, самият участвах в проверката фабриката в Хилос в Гърция, трябва да посоча, че това са малки стопанства, това са дребни селени, които имат само по няколко маслинови дървета и се опитват да удължат живота на тези дървета. Те ни увериха, че дори 80 евро за тях са много пари. Thank you. And, um, is het slotwoord aan. Um, благодаря. И накрая давам думата на госпожа Кестингер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря сърдечно и на господин Вебер и на господин Бархарт за уточненията, които направиха и за уточняващите отговори на въпросите, които дадоха. Искам да благодаря и на колегите за направените предложения. Смятам, че съществува широк консенсус по това, че между Сметната палата, парламента и комисията че тези мерки трябва да продължат е, да бъдат обект на оценка и че трябва да се предоставят помощи целенасочено там, където те са необходими. В този смисъл аз е, ще взема предвид е, предложенията на комисията по отношение на оценката на едногодишен интервал и ще си помисля по този въпрос, като можем да дискутираме по него. Благодаря. Благодаря. С това ние изчерпихме дневния ред за днес. Утре започваме в 9 часа. Катрин Дей ще бъде утре тук, генералния секретар на комисията. Днес успяхме да работим много спокойно, всеки имаше достатъчно време за изказване, но се опасявам, че утре нещата ще бъдат много по-сгъстени, така че моля колегите да бъдат точни утре в 9 часа тук, за да можем веднага да започнем работа с изказването на госпожа Дей. Благодаря ви и приятна вечер.